Няма микрофон оратора. Драги колеги, откривам заседанието на Комисията по бюджет. Искам да приветствам със сърдечно добре дошли заместник председателите Сасоли и Вилан. Добре, че сте тук, за да говорим за проекта бюджет на Европейския парламент за 2016 година. Сред нас е генералния секретар, който ще хвърли светлина върху първите елементи на проекта за бюджет на Европейския парламент. Драги колеги, наскоро научихме за смъртта на наш бивш колега Георгиус Стававракис – от групата на социалистите и демократите, докладчик през 2010-2013 година парламента за Фонда за солидарност. Отговарял е за становище с Комисията по бюджета и регионално развитие. Той е успял да реализира сериозни промени в тези регламенти бих искал да изразим нашите съболезнования към неговите близки роднини. Искам да ви напомня, драги колеги, че ще проведем семинара си е, на 31 март. Той ще започне рано сутринта и ще приключи късно след обед. В момент, който според мен е изключително важен – ние би трябвало да разгледаме критично своята дейност, може би процедурата, начина ни на работа, да се запитаме дали разходите на обществените средства, които утвърждаваме, осигуряват истинска европейска добавена стойност. И Показваме ли, че сме наясно с е, действителността? Дали не сме се отдалечили е, твърде много е, от реалността при изразходването на средствата, особено фондовете за приспособяване към глобализацията. Ще ми се присъствието на този семинар да бъде много активно. Надявам се, че нямате възражения срещу дневния ред. Без съмнение сте наясно с проекта за протоколи 26 февруари. Не виждам възражения, следователно протоколът се счита за прият. Следователно, можем да започнем размяна на мнения по проекто за бюджет на Европейския парламент за 2016 година. Давам думата на нашия докладчик Жерар Депре. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че имаме тази възможност и се надявам, че ще успеем да приемем доклада в, в срока, тъй като до края на март трябва да приемем насоките за бюджета. Графикът е доста натоварен. Искам да напомня на колегите, че в нашата комисия трябва да дефинираме своята позиция, но заедно с това да проведем преговори с бюрото, защото бюджета на парламента за 2016 година ще бъде резултат от споразумение между комисията по бюджет и бюрото на парламента. И когато приключим нашата дискусия днес, ние ще сме в състояние да участваме на комисията по съгласуване. Онези, които са прочели внимателно работния документ, който представих, няма да се очудят от основните насоки на доклада. Искам само да ви напомня, че сред основните съображения, които искам да ви помоля да одобрите, има едно, което според мен е особено важно, а именно разпределението на бюджетни средства и за служителите да бъде в полза на парламентаристите, имайки предвид, че парламента е съзаконодателен орган и който контролира начина по който изпълнителната власт управлява и изпълнява програмите. Това е първото. Второ, в контекста на сегашния бюджет е изключително трудно меко казано. Няма да говоря за по-екстремни случаи в Южна Европа. Европейския парламент трябва да бъде изключително безупречен, т.е. да покаже на гражданите, че бюджетните средства, които му се отпускат, са задължени за абсолютно необходими и в тях няма никакъв елемент на безотговорност или разхищение. За да стане ясно на нашите колеги, искам да ви кажа, че има бюджет за разходи, който не може да се намали. То всички разходи за служителите на парламента, тези разходи са определени от статут на депутатите. Там са предвидени доста неща, въпреки че не всички сме напълно съгласни. Там се говори за индексация. Там тя се успорва, от, се оспорва пред съда. Ето защо искам да ви напомня, че статута предвижда периодично адаптиране и корекция в заплащането тези съображения. Това фигурира в работния документ. И мисля, че напомням го, защото въпросът е важен. Предложението, което искам да отправя, е увеличението на бюджет на Европейския парламент за 2016 година да бъде не повече от 20% от административните разходи за Европейския парламент, имайки предвид резервите. Това не е неосъществима цел мисля, че това е по-лесно осъществимата от двете цели, които ще ви представя. По-нататък, що се отнася до увеличението на бюджетните разходи за 2016 година в сравнение с 2015 година, искам да отправя едно предложение според мен е то е балансирано, а именно процента за увеличение през 2016 в сравнение с 2015 година да е резултат от два фактора. Първо, процент промяна която е свързана с редовните, нееднократни плащания. Това са разходи за служители, за почистване, за мисиите и пътуванията. Тоест, е, процента на увеличение през 2016 година да бъде до 2%. Отвъд този процент предвиждаме допълнителна сума, тя е изключение, за да се покрият нуждите свързани с сигурността на сградите. Тук има нужда от спешни промени, тъй като в миналото нямаше заплахи, каквито имаме сега. Освен това, в миналото не са били предвидени определен, определен, не предвидено определено оборудване, което сега е необходимо. Това въжи за киберсигурността и разполагам с документи, които показват, че информационната система на сигурността в парламента трябва да се актуализира. И ето защо и искам до 2% увеличение на разходите и допълнителна сума за сигурност. Проведах е, неформални разходи с бюрото и има искане в е, тази допълнителна сума да се е, включат разходи за, определени разходи за сградите. Нашата комисия тази която трябва да реши дали смята, че е оправдано това искане. Мисля, че в този въпрос ще се реши в рамките на преговори с бюрото. Сега конкретните мерки, що се отнася до приоритета на парламентарната дейност, предвижда, предлага се да се засили административния капацитет на, парламент, на специализираните парламентарни комисии, по-конкретно в областта на контрола през последните дни бяха положени усилия за подобряване на, за, на капацитета на секретарията. Предполагам, че генералният секретар ще ни даде повече подробности за това какви мерки се предвиждат. Е, засилването на капацитета трябва да бъде възоснова на преразпределение на служителите е, и допълнителни 20 е, сътрудници. Във връзка с засилване на капацитета на парламентарната дейност и може би това ще бъде един от най-сложните и трудни въпроси за бюджета 2016 година. Става дума за разходите за секретарията, които се предоставят на депутата за плащане на техните сътрудници, акредитираните и местните сътрудници. Възникват три проблема. Генералният секретар отправи едно предложение и мисля, че нашата комисия е съгласна с него терминът за плащане или и компенсация на секретарията е двусмислен. Създава се впечатлението, че ние получаваме някаква сума и решаваме как да я разпределим. Става дума за една... Създава се впечатлението, че тази сума, ако не се използва за тези цели, може да се използва за други ето защо аз смятам, че трябва да се намери нова формулировка, която да не е толкова двусмислена и да не дава възможност за недоразумения. По-нататък определен брой политици настояват за увеличаване на разходите за служителите. Има и други, които има друга позиция. Глобалната сума за разходите за персонал на парламента е третият деликатен елемент. Трябва да се намери баланс между акредитираните асистенти и местните асистенти. Аз се запознах с цифрите е, и смятам, че те са кръсноречиви. Нашето предложение е следното и то е по точка 14 в моя доклад. Настояваме генералния секретар да отправи предложение за решение на бюрото в максимално кратки срокове. Бюрото, защото това е отговорност на бюджета, и очакваме това окончателно решение да влезе в е, сила в началото на 2016 година. Уточнявам, че това не е заплаха, че бюджетната процедура ни дава възможности за създаване на условия бюрото да спази условията, които искаме. Ще използваме бюджетните възможности, така че датите да бъдат спазени. Вторият приоритет е сигурността. Аз се срещнах вече с заместник председател, отговарящ за бюджета, генералния секретар, разговарях с докладчик в Сянка и смятам, че е много важно генералния секретар да ни даде глобална оценка на новите мерки, които ще бъдат предприяти за, защ... за сигурност на сградите, за киберсигурността и какво ще бъде въздействието и ефекта върху бюджета. Имаме две системи за сигурност, сгради и киберсигурност Става дума за, е, що се отнася до финансови средства, става дума за 7 милиона. На трето място, искането, което може да бъде формулирано за очаквани плащания сградата Конрад Аденауер в Люксембург по-конкретно. Мисля, че по отношение на това искане нашата комисия изнесе само ако разполага с ясна стратегия, която парламента смята да следва. И освен това, системата за, за финансиране на сградата Аз е, искам да ви помоля да ни представите средносрочната стратегия на, е, за сградите на парламента и второ финансовите механизми, те са доста сложни, доколкото разбирам, които са приети за финансиране на рамките. Всичко това ще бъде улеснено, ако се мобилизира допълнителна сула. Що се отнася до комуникацията, мисля, че е редно да разполагаме с е, е, средства е, за, ком, за комуникация с гражданите във връзка с. Аз много искам да разбера какъв бил ефекта върху изразходваните средства вре... за комуникационната кампания по време на изборите. Смятам, че в колегите е, настояваха да използват е, образи за социалните мрежи и това, с което разполагаме, не е достатъчно и има нужда да се актуализира. И накрая за персонала потвърждаваме, че с изключение на политическите групи възнамеряваме да спазим целта за 5% намаление на персонала. Отбелязваме това и това фигурира в текста на генералния секретар. Ще бъдат освободени около 50 места и ще бъдат предоставени Ние очакваме доклада на генералния секретар за мерките за сигурност и ангажирането на 25 допълнителни служители. Отбелязваме необходимостта от за подсилване на капацитета на секретарията, за да се спи Пази ангажимента, трябва да се види какви възможности има за вътрешно преразпределение на служителите. Ето това е, господин председател, драги колеги, което имам да кажа за основните насоки в проекта за доклад, който имам удоволствието и честа да ви представя. Благодаря, Жерар Депре, за това изложение за изложението на насоките на бюджета на парламента. Представихте и рамките, в които искате този доклад да се разположи. Преди да поканя всеки един от вас да се изкаже, Искам да попитам заместник председателя по въпросите на бюджета дали иска да се изкаже. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да подчертая, че имаше чудесно е, сътрудничество между Генералния секретариат и докладчика. В доклада са, е заложена една основна политическа линия да пестим, но заедно с това и да осигурим финансирането на нашата парламентарна машина, увеличение на бюджета. Депре каза много добре 2% увеличение на текущите разходи и възможността за друга бюджетна линия за всички останали разходи, които бяха непредвидени. По-конкретно разходи, свързани с сигурността. Имаме 28 сгради, всичките са безкрайно уязвими. За да няма милитаризация на сградите. Имаме нужда от структурни мерки за тази цел. Са нужни средства. Това е представено пределно ясно в точки 16 и 17 от доклада. Не по-малко важно е информационната сигурност и член 18 за киберсигурността. Там са повдигнати въпросите, по които следва да се предприемат мерки. Докладчикът каза много добре, че имаме нужда а, от подкрепа за парламентарната дейност, да се увеличи контрол върху дел... актовете за делегация. Всъщност тези актове са законодателство. Това е нашата задача, нашето доверие. Ако не искаме да се откажем от решителна част от законодателството, ние трябва да извършваме този аспект. Имайте преди, че има парламентарни комисии, които изразяват 120 делегирани актове. Ние искаме всичко това да стане законодателство. Че от Членове 12, 27 и 20 на доклада показват пределно ясно това. Що се отнася до економиите, и тук а, говорим за един много важен аспект от политическа гледна точка. Трябва да продължим а, в а, духа на прегледа на разходите, решението, което беше взет по време на предишния мандат. Както беше казано и тук, пределно ясно, 0,5 процента възможности за резерв между използването на средства и самия бюджет, тези 0,5% са 15,20 милиона върху КАТ. Ако използваме тези 0,5%, ще имаме възможност за сериозни економии. Що се отнася до служителите на парламента, господин Депре го каза ясно. Ние трябва да продължим с намаляването на броя на служителите съкръщението трябва да, да бъдат 5% в рамките на 5 години. За тази година са предвидени 57 места с, с съответните съкръщения. Разходите за асистентите. Ние водихме дискусия. Тук не става дума за компенсации това е начин да се създава двусмислие, насочено към гражданите. Става дума за фонд за трудови договори за парламентарна дейност. Знаете, че във всички политически групи се води дискусия и трябва да бъде взето решение от политическите групи. Става дума за политическото въздействие, политическия ефект. Във всички групи дискусиите се водят, позициите все още не са сближени. И, има економическа съвместимост, политическата готовност е нещо, което трябва да бъде решено от групите. Местните асистенти, много важен въпрос, възникват нетърпими случаи. Някои парламентаристи има десетки, десетки местни асистенти и нито един в Брюксел. Това трябва да се промени. Имаме нужда от реформа на правилата за асистентите. Договорите трябва да зачитат достоинството на труда, но заедно с това да не дават погрешното впечатление, че не става дума за парламентарна дейност. Аз мисля, че това е задължително, за да се постигне баланс между акредитираните асистенти, местните асистенти и докладчика Депре повдигна този въпрос в точка 14. Позволете ми да потвърдя, че в този период, в който представяме едно предложение не само на парламента, но и на гражданите, и това е резултат от взаимодействие между всички заинтересовани субекти. Ние искаме парламента да функционира добре, но някои економии са задължителни. И това трябва да, се, да бъде показано и ясно на гражданите. Благодаря. Благодаря, господин Милан. Имате думата. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с казаното от господин Сасоли във връзка с доклада. В точка 10 докладчикът прави разлика между два фактора, а именно текущата работа от една страна и по-специалните изисквания към нас от друга. Упоменават се проекти, започнати през изминалите години. В момента сме обект на голям натиск в бюрото няма спор по въпроса за това, че сме обект на голям натиск в областта на безопасността и сигурността. Това е едно голямо предизвикателство. Затова би ми се искало да говорим не само за сигурността, но и за сигурността и безопасността. А що се отнася до киберсигурността, то ще трябва да се повиши според мен нивото на бдителност. Концепцията ни за сигурност има връзка с сградния фонд, но ще трябва да направим и връзка между виртуалната сигурност, киберсигурността и физическата сигурност. До момента не поставяхме акцента върху тази връзка, а от нея ще проистекат разходи. Знам за какво говоря, тъй като през последните пет години отговарях за информационните технологии. Ще има последици и за персонала. Вече интернализирахме мерките за сигурност. В момента нивото на бдителност е жълто не знаем какви промени ще настъпят в бъдеще. Не се знае дали на входовете на сградите и вътре в сградите ще патрулират полицаи, дали това ще бъдат полицаи в униформа, дали ще бъдат въоръжени. От всички тези фактори зависи размерът на разходите. Да направим сравнение с германския Бундестаг, например. Там действат съвсем различни категории и структури. Мисля, че в рамките на 6 до 9 месеца ще трябва да ползваме услугите на външни консултанти, тъй като няма да сме в състояние със собствени сили да намерим решения, които да са подходящи за нас и да отговарят на действителността. През 2016 година и по-нататък ще трябва да предприемаме мерки не само в краткосрочен, но и в дългосрочен план. Ще трябва да действаме изпреварващо, като тези мерки ще трябва да бъдат отразени в бюджетите за 2016 и 2017 година. По точка 10 изпълнение на ангажименти при ниско ниво на разходите. Мисля, че тук ще трябва да намерим удовлетворяващо решение. Основната тема, както каза и господин Дюпре, е как да подпомогнем членовете на парламента, що се отнасят от техните сътрудници. Европа все още не е приведена в съответствие с изискванията на договора от Лисабон. Съгласно договора от Лисабон следва да се увеличи броят на делегираните актове и актовете за изпълнение. И тук има разлика между добре и зле свършената работа. Търсачите на злато Тяхната работа се улеснява от броя на отделните камъчета, и килчета и тяхната тежест. А ние в момента се влияем от фактора брой. Ще има по-голяма натовареност, както за комисиите, така и за политическите групи. Затова и депутатите трябва да са в състояние да работят по конкретни предложения за законодателни актове в съответствие с акцентите, които те поставят в работата си. А що се отнася до секретариатите, то не знам дали преразпределянето на служителите ще е единственото възможно решение. Докладчикът с избраните формулировки дава достатъчен марш за маневри. Има възможност за трети модул за членовете на парламента. Постепенно всеки един депутат ще може да се ползва от този трети модул под формата на повече пространство, например. Що се отнася до графика на работа, депутатите ще имат повече възможности за гъвкаво разпределяне на натоварването. Ще могат да работят и от домовете си. Част от пакета са и няколко формални аспекта, за които говори господин Дюпрем. Имам предвид въпроса за акредитираните и местните асистенти. Парламентът със своите служби е част от пакета, същото въжи и за политическите групи. Въпросът е къде е мястото на депутатите, доколко те ще бъдат подпомогнати по отношение на сътрудниците. Не става въпрос само за формулировката, за това дали ще назовем тази сума надбавки за секретарията. Някои политически групи в края на бюджетната процедура няма да са на единно становище. Това е ясно още от сега. В продължение на 4 години бе замразен размерът на надбавките за секретариат, както ги наричаме в момента. Те бяха коригирани само веднъж. Това бе техническа корекция, залегнала в съдебно решение но междувременно се промениха стойностите на бюджета на парламента. И ако бяхме отразили това и в надбавките за секретарят, то щеше да има много повече сътрудници, разходите за които надхвърлят хилядата евро, които са предвидени по настоящем. Мисля, че в миналото допуснахме грешки, Унези, които твърдят, че могат да се справят сами, то те могат да го направят. Няма да се възползват от надбавките за секретарят. Няма да ги освояват. Но тук имаме възможности за економии, например при ползването на хартия, на услуги за устен превод, тези економии могат да се използват в други области, но не ги използваме там, където би трябвало да ги използваме, според мен. В три точки на доклада се говори за ефективно разпределяне на работата, но когато се намеси съкръщаването на разходите, то Става дума за наистина невъзможен проект. В крайна сметка ще трябва да вземем решение за това какви са ни приоритетите. Добре, много прекрасна метафора. Е, господин генерален секретар, вие бяхте пред нашата комисия преди две седмици. Имате ли е, допълнителни коментари? Преди да дам думата на колегите, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз е, имам възможност тук да представя основните е, насоки, т.е. общата позиция преди няколко седмици, още преди да имаме точни цифри. Сега вече в бюрото се обсъдиха предварителните проекто оценки и ние сме им дали своята подкрепа и за това сега вече можем да се изправим пред вас с конкретни цифри. Нека да припомня някои от основните елементи, които според мен са много важни за нашия дебат. Първо, за увеличението. Наясно сте, че традиционно парламента винаги иска 20% от функция 5 за собствени е, цели. Ако направим това тази година, това ще означава увеличение от 5,6%. Държавните ръководители и ръководители на правителства предвиждат темп на увеличение на административните разходи в определени граници. Ако следваме техните е, прогнози, увеличението ще е 4,5%. Но увеличението няма да е 5,6, няма да е 4,5. Ние предвиждаме 3 0,09%. Тоест бюрото вече застава много под е, максималната възможност по функция 5, а и под предвиденото от е, държавните и правителствени е, ръководители за многогодишната финансова рамка. Проведохме вече дискусия с докладчиците. Докладчикът беше на мнение, че може би трябва да се придържаме около 2%. Затова сме натоварени от председателя на парламента да намерим решение, което да се позиционира някъде между 2 и 3%. И ако ще направим това, това ще означава да търсим допълнителни економии. Аз имам задачата да направя именно това – и е, дебатите, които ще провеждаме по процедурата на помиряване, е, ще е, се концентрират именно върху това къде могат да се направят економии, за да постигнем цифра, която да е приемлива и за Комисията по бюджет, и за бюрото. Бюрото така намекна, че през 2016 ще има сериозни разходи за е, строителството на сградата Конрад Аденауер в Люксембург. Там очакваме 117 милиона евро като обща цифра. За момента не се предвижда да се отделят средства за тези разходи в бюджета. Тоест, тази сума ще трябва изцяло да бъде финансирана от кредити посредством един специален инструмент. Ако използваме целия марш на е, функция 5, ще можем да осигурим 46 милиона за сградата Конрад Аденауер през 2016, което през следващите 15 години ще спести на парламента около 50 милиона. Така че Бюрото в момента не предлага конкретно това, но предлага, докато тъкат преговорите между бюрото и бюджетната комисия, да помислим за облегчаване на бремето на данокоплаците с тази сума от 50 милиона посредством сградата Конрад Аденауър. После разходите за персонал – и асистенти. Там вървим в посока не само да разглеждаме един проблем, т.е. въпроса какви средства, каква сума да предвидим, а да предвидим е, определен кръг от мерки, които да се стиковат в посока реформа на системата. И е, в Бюрото в своето мнозинство счита, че сумата трябва да се увеличи за 2016. Но мога да ви кажа, че все още не сме постигнали споразумение за точния размер на сумата. Но сме единодушни, че това, което правим тук, дори описанието на нашите задачи, трябва да отговаря на реалността, защото много често пресата, примерно, пише, че това са пари, които се дават на депутатите. Но това не е така. Това са разходи за асистенти и за закупуване на експертни мнения. Така че в бюджетната процедура трябва ясно да обозначим за какво е предназначена тази сума в рамките на разходите за персонал. После, трети въпрос. В понеделник оставам впечатление, че в бюрото има единодушие или съгласие, а и докладчикът също е съгласен, че ние до някъде сме се оказали в положение, където има огромен дисбаланс между асистентите на ети на място и е, помощта, която имат е, депутатите за работата си в Брюксел и Страсбург процедурата от 2013 в някои страни броят на местните асистенти е, се изразява в е, много висока двуцифрена е, число, а пък в Брюксел имаме право на двама, трима и с изключителни случаи четирима асистенти. Това не е нормално. Е, депутатите имат нужда от подкрепа в законодателната си работа и е необходимо да има известни ограничения там, където нещата стигат твърде далече по отношение на броя на местните асистенти. Ние трябва да подкрепяме работата ни в Брюксел, освен местната. В е, бюрото се проведоха доста разисквания и е, препоръките на групата водена от Дагмар Тросберен с, с съответните предложения за брой на асистенти в, на местно ниво. В някои страни, примерно, заплащането е много ниско. В Румъния, в Полша и другаде. Това води до положение, което твърде много ограничава избора на депутатите. А това е и несправедливо. За това трябва да огледаме отново съответните разпоредби за максимум заплащане на местните асистенти, там където заплатите са много ниски. Защото в края на кращата тези хора там на място трябва да знаят няколко езика, да имат добро образование и този профил и в е, новите страни членки е, води до себе си едно сериозно заплащане, така че е, бюрото в момента не иска да приеме една изолирана мярка с потенциално увеличаване на сумите за асистенти, а да излезем с един всеобхватен пакет, решаващ проблемите, особено тези, които се развиха в грешна посока. Четвърто, сигурността. Бюрото прие е, и в понеделник и е още допълнителни решения, така че сега мога да ви представя в по-големи подробности какво предвиждаме като мерки. Сега, в момента, в 2015, ще има промяна на конфигурацията на начина на влизане тук в Брюксел. Е, входа от Вирц, но и от към площад Люксембург. Целта е двояка. Първо, ако се направи опит за влизане в сградата от неоторизирани лица, трябва технически да имаме възможността те да бъдат възпрени. Не следва да е възможно просто да се влезе и така. Тоест трябва да има една буферна зона, където подобни лица да бъдат възпряни. И също никой да не може да влиза насилствено, независимо от усилията на охраната. Това са вече съществуващи стандарти и те трябва да бъдат предлагани. Примерно в Европейската служба за външна дейност именно това се прави. Също в някои чувствителни е, места ще трябва да се е, промени нивото на защитяемост, т.е. да има е, стъкла, които са, може би не непременно да се сменят, но са стъкла, които да отдържат на стрелба. Може би просто да се сложи допълнителен слой. Това следва да се направи през 2015. За това някои от проектите, които не са толкова спешни, трябва да бъдат отложени за 2016. Защитата на парламента е основен момент в това отношение. Също всички информационни програми, които имат отношение към сигурността, трябва да могат да бъдат свързвани. За ни не може в ситуация на спешност да се търси достъп до 16 различни програми. Така че трябва да се направи така, че тези програми да могат да бъдат взаимосвързани. Това е нещо, което може да се постигне относително скоро. Освен това, в понеделник решихме, че трябва да се въведат по-модерни пропуски. Те сега почваме да извеждаме старите от употреба, комисията вече го е направила и ние ще възприемем тяхната система. Тоест ще има повече информация в пропуска, настоящите са твърде лесни за фалшифициране. Това беше четвърто. Пето, Киберсигурността, тук нямаме конкретни подробни решения, но бюрото ще трябва да се занимае, например, и с въпроси за, примерно, нерегламентиран достъп до имейл и други. И петия ми последен коментар е за делегираните актове и актове за изпълнение. Очакваме огромно натварване в тази посока – особено с финансовия регламент и с економическия пакет. Още в предходния мандат имахме много голямо натоварване и в нашия мандат също ще дойде цялата тази лавина от делегирани актове и актове за изпълнение. Ще трябва да може да се направи преглед, да се обръща внимание на депутатите защото делегираните актове са всъщност законодателство и парламента има право да каже не. И е, в последствие ние не можем да казваме, ами ние не обърнахме внимание, нямахме време да се съсредоточим и така нататък. Та, като помислите, когато гражданите се оплакват от Европейския съюз, нямам така чувството, че те се оплакват от законодателството на европейско ниво. Те се оплакват предимно от делегирани актове и актове за изпълнение, където се приемат много-много конкретно разписани мерки и парламента трябва да е в състояние да упражнява по-добър контрол, от колкото в миналото. Бюрото подкрепя тази теза. Докладчикът също в повечето комисии, комисията по економически въпроси, по околна среда, транспорт и индустрия, в тези комисии трябва да има хора, персонал, които да са в състояние да помагат на депутатите за осъществяване на контролната им функция. За е, съжаление, всяка година трябва да намаляваме персонала с 1%, общо 5%. В момента трябва да е, съкратим 57 места. Ако не ни се налагаше това, можехме да пренасочим тези хора за тази функция. Но сега трябва да се откажем от 57 места голяма част е, всъщност от е, местата, които се освобождават е, поради пенсиониране, няма да могат да бъдат заети отново. Няма да може да преразпределим вътрешно постовете, за съжаление. Благодаря. Председателят, благодаря, благодаря генерален секретар. Сега, колеги, имате думата. Първо, господин Манка. Дякую за слово, пан председател. Chcem sa poďakovať aj pánovi generálnemu tajomníkovi a ďalším. Благодаря. Искам да благодаря на генералния секретар и на останалите изказващи се за бюджета. Това, което чух за сградата Конрад Аденауер в Люксембург, може би трябва да помислим решения, които да носят економии в бъдеще, но трябва да внимаваме да не рискуваме да направим сега економии, които в бъдеще ще ни хвърлят допълнителни разходи. Радвам се, че ще се запазят тези 20% за административни разходи. Това е практика, която може би само един път не бе е, спазена в последните 10 години. После господин секретар. Говорихте, че има несправедливост в разпоредбите за асистентите. Съгласен съм. Ако искаме да увеличим заплатата на едно лице, което е високо образовано с 100 е, евро и идва с заплата от другаде, да която е била достатъчно висока, ние ще го загубим, тъй като не можем да направим това. Затова оценяваме желанието ви да работите по тази система. Когато започнахте на вашия пост, вие наследихте една определена система. Вече успяхте да я подобрите значително в кризисни ситуации открихте и процедури за предотвратяване на подобни кризи, така че функционирането на парламента определено се подобри. Но можем да търсим и допълнителни подобрения. Не са изчерпани всички резерви в това отношение – Нека да припомня и сметната палата, която излезе с доклад за, за 2013 и там коментира, че бюджета се съсредоточава главно върху разходите, а не върху а, ползите и конкретните резултати. И това може би не е само проблем за Европейския парламент, но в края на кращата ние трябва да направим така, че да работим за целта, за която сме избрани, т.е. да се занимаваме с законодателна работа, а не е, с е, въпроси, които е, ни хвърлят да работим във всякакви посоки. Вече казах, че трябва да бъдем и проактивни, за да намаляваме натварването си, работното си натварване, за да се занимаваме само с законодателна работа тогава няма да има и твърде голямо увеличение от бюджета. Процедурите, изменения, сини карти и така нататък, изменения, които вече са били одобрени и така нататък, там може да се осъществяват економии от към труда на хората. Можем да спестим много евро за да не се налагат подобни големи увеличения на бюджета на парламента. Казвате, че трябва да има намаления на разходите с 2%. А, сега инфлацията е 2% и ние предвидихме 2% намаление, но в еврозоната инфлацията ще, в момента се предвижда да бъде 1, и малко така че ситуацията ще е различна. Така че, господин генерален секретар, ако искате да застанете зад администрацията и нейния капацитет, ще трябва да ни последвате в нашия ангажимент да намалим администрацията с 1%, но ние имаме и нужда от допълнителен персонал – и за това а, бихме оценили високо усилието да намерите резерви. Във всички случаи сигурно има такива. Свързани и с оттегляне, и с пенсиониране, така че да може нещо да се направи, да имаме необходимия брой персонал, съответно и възможност за увеличение. Интересант, über den Госпожа Гресле, благодаря. Винаги е интересно да се разисква за бюджета на парламента. Ще се спра само върху един момент. Реалната разлика Що се отнася до броя на сътрудниците ни, не е между местните ни асистенти, асистентите ни в Брюксел, а между асистентите ни тук в Брюксел и броя на административните служители. Ще трябва да увеличим надбавката за секретариат, нещо, което не сме правили от години. Онези, които наистина работят тук, имат нужда от повече сътрудници. Така че не бива да се противопоставяме на искането за увеличаването на надбавката за секретариат. Както каза господин Виланд, онези, които не желаят да се възползват от нея, могат и да не го правят. Ако искаме действително да реализираме економии, нека се опитаме да направим това на ниво администрация. Служителите на администрацията са с много по-големи трудови възнаграждения от нашите асистенти. Ето тук е реалната разлика. Ако искате наистина да упражнявате бюджетен контрол, то правете това където трябва да го направите. Не упражнявайте такъв контрол върху нас, депутатите. Аз не съм избрана, за да подпомагам някакъв си бюрократичен апарат. Избрана съм, за да си върша законодателната работа. В момента не мога да я върша добре, тъй като не разполагам с достатъчно сътрудници. Затова са ми необходими и повече средства трябва да има значително увеличение в размер от 3000 евро. През изминалите години бе замразено увеличаването на разходите за персонал. Не знаем какви потребности ще имаме в бъдеще, за това според мен ще трябва и да увеличим сумата за персонал. Имам и още един въпрос към господин генералния секретар – къде мога да намеря конкретни данни за увеличаването на персонала през последните 5 години? Интересуват ме по-скоро щатните разписания, не договорно наетите служители. Необходими са, според мен, и нови разпоредби за местните асистенти, така че да се намали техният брой. Наистина, абсолютно неприемливо е един колега да има 45-ма местни асистенти. И на мен би ми се искало да имам 45-ма местни асистенти, но в Германия това не е възможно има разлики между отделните държави членки. Може би в някои държави колеги могат да намерят хора, които да работят за тях за много малко пари. Не бива да се стига обаче до прикрито финансиране на партии. Трябва същевременно да се отчитат и разликите между отделните държави членки. Призовавам ви да увеличите възначителен размер надбавките за секретаря. Предлагам 3000 евро. Ако искате да съкратите разходите, то съкратете ги там, където това е подходящо. Благодаря, госпожо Гресле. Господин Фернандеш. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя бюрото и генералния секретарият за чудесната работа. Искам да поздравя и докладчика господин Депре и той свърши прекрасна работа. Европейската народна партия традиционно защитава разумен и ограничен бюджет, който обаче да е в съответствие с правилата. Е, разходите трябва да съответстват на закона и да бъдат актуализирани в съответствие с съществуващите правила. Смятаме също така, че променливите разходи трябва да бъдат ефективни. Те трябва да обслужват определена цел. Всички променливи разходи трябва да бъдат оправдани. Освен това, парламентът трябва да разполага с това, което е минимално и необходимо. В крайна сметка, ако не разполагаме с нужното, Гражданите са тези, които ще трябва да платят цената. Ако приемаме калпави закони, е, цената, е, до която това ще доведе, в крайна сметка ще се плати от гражданите. Не можем да допуснем това. Ето защо съм съгласен, че трябва да има един минимум. Въпросът за актовете за делегация е от изключително значение ние би трябвало да можем да следим законодателството, да го контролираме и да си вършим добре законодателната дейност. Държавите членки са 28. Е, законодателните правомощия на парламента се повишиха след Лисабонския договор и ние трябва да можем да упражняваме своите правомощия добре. Тоест бюджетът трябва да гарантира поне минимално необходимото. Поздравявам докладчика за това, че се опитва да запази увеличението до 2%. Аз спомня, че приехме нещо, което е е, сега е общ... не прави впечатление на никого. Тоест Wi-Fi. Помните, че имаше групи, които се противопоставяха. Сега чувам същите хора, които се оплакват, че интернет не е навсякъде, че не е достатъчно бърз и така нататък. Много е лесно да бъдеш популист по отношение на бюджета. На нас се пада 1,5% от бюджета на Европейския съюз. Останалите 99% не могат да бъдат подкопавани. Парламентът трябва да може да си върши работата добре. Аз съм убеден, че ние ще можем да намерим добри решения. Хората, които винаги говорят за достоинството на депутатите, за достойното заплащане и достойните условия за асистентите, са и онези, които в крайна сметка не им осигуряват достойно заплащане е чисто и просто отправят популистски декларации за европейския бюджет. Но те чисто и просто заблуждават гражданите. Казват, че онова, което плащат на асистентите е резултат от бюджета. Но в крайна сметка заплатите на асистентите се плащат от бюджета на парламента. Ми пък и никой не е задължен да назначава максимален брой сътрудници. Това също не бива да се забравя. нези, които смятат, че парите са твърде много, могат да върнат част от парите, не е нужно да ги харчат целите, но във всичко трябва да се подхожда с чувство на отговорност. Това е и с което започнах. Бюрото си свърши работата добре, същото въжи и за генералния секретариат и с генералния секретар. Господин Депре свърши чудесна работа и с оглед на всичко това съм убеден, че ще разполагаме с добър бюджет, който да осигури на депутатите възможност да си свършат нужната работа. Благодаря, господин е, Саварма. Кратко. По отношение на сигурността се радвам на това, което каза генералния секретар. Напълно съм съгласен и подкрепям линията, която приемаме. Не можем да водим обикновена бюджетна дискусия тук. За местните асистенти. Това може също така да бъде въпрос на заплати. Но когато в една държава членка има 43 местни асистенти, е, това вече е нередно. Всичко, което е повече от трима асистенти в държавата членка, е всъщност политическо самоубийство за Европейския парламент. И ето това е, и в, е, това е едно от нещата, които са в основата на антиевропейските настроения. Не би трябвало да е толкова трудно да се променят правилата. Благодаря. Благодаря, господин Вали. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика Депрей, на заместник председателя и секретарията Искам да кажа нещо за популизма и мисля, че ние трябва да проявим интелектуална честност. Познаваме контекста, в който се намираме, знаем какво се върши в държавите членки за бюджета. Италия налага ограничения в обществения сектор – е, налага се, налагат се ограничения в е, пенсиите. Е, тоест, ние трябва да бъдем много внимателни и много честни по отношение на всяко увеличение на бюджета на Европейския парламент. Защото ако продължим доклада на господин Депре, номер точка 9 говори за 20%. Аз мисля, че ние не сме длъжни да, да, да увеличим бюджета. Нека да бъдем много внимателни и да не се възприемат тези средства като разхищения. И ако има увеличения, които са необходими за сигурността, за разходи свързани с статута, мисля, че ще бъде... Няма да е лошо да огледаме отново този статут. Ние искаме, ние искаме структурни промени в държавите членки, и затова и е промяната в статута тук няма, не би било толкова трудно. Що се отнася до делегираните актове, това са нужни промени. Имаме нужда от преглед на разходите. Това, е от което имаме нужда, не е от увеличение. През 2015 години, година можем да намерим много възможности за преразпределение на средствата от един бюджетен ред към друг. Знаем, че често трябва да взимаме решение да правим е, избор между парламентарната дейност и, е, и, и съкръщения които не ни засягат. И то, този преглед на разходите е задължителен. Съжалявам, че не съм съгласен с госпожа Кво, е, е, е Гресле. Според мен 20 000 е достатъчно, ако искаме да увеличим тази сума, може би трябва да съкратим е, някои от своите разходи, като дневните, например. Това е наблюдението, което аз е, правя. Искам да ви уверя, че това, което ще предприемам, действително ще бъде популярно. Благодаря. Господин Таран. Monsieur Tarant, Господин Тарон. Благодаря, господин председател, е, господин е, заместник председател и господин генерален секретар. Аз съм от е, Естония, една от бедните страни, но с много опит в балансиране на бюджета. За това за мен и за колегите от Зелената партия е много важен този подход на благоразумност, възприят от докладчикът. Парламента трябва да бъде за пример в управлението на бюджета в тези трудни времена. И както знаем, ние в края на кращата е, като депутати сме само избранници е, и представляваме мнението на обществото. Така че ако има е, големи е, увеличения и това се коментира, е сигурно, че обществото ще е, има съответните алергични реакции. Затова е добре да постигнем компромис между 2% и 3% и аз лично считам, че би гласувал по-близо до цифрата 2. Но също много лесно мога да обоснова и увеличението на заплащането на асистентите, включително и на моите. Групата на зелените като цяло до сега не сме обе, убедени в е, съображенията е, в полза на увеличаването и те първо ще вземем позиция. После, броя на местните асистенти. Не знам какъв ни е проблема, но не бива да се е, колебаем. Ако броя на местните асистенти е твърде голям, няма нужда от дискретност, нека да оповестим тези цифри и те да бъдат ясни, и то преди да се стигне до предизборна кампания. После, нека да има оглеждане на приоритетите и на дейностите, да се направят е, приоритетни е, насоки. Предходния мандат се работи по този въпрос. И ако в Берлин ще се прави реплика на парламентариума, може би ще има по-малко реакции, отколкото в други евроскептични страни. А за сградата Конрад Аденауер сигурно ще спестим пари, като не плащаме е, найеми и лихви дългосрочно, но може би трябва да помислим е, какво е, да направим за рефинансиране на заеми в момент, когато лихвата е толкова ниска. И накрая, много внимателно трябва да претеглим възможностите за е, компромиси между бюрото и комисията по бюджет. И също да мислим как точно ще оповестим това, защото ако кажем е, парламент, ние ще увеличим бюджета с 2% и после всеки ученик в средния курс може да покаже, че всъщност увеличението е 3%, няма какво после да обясняваме, че всъщност е можело да бъде и 5%. Благодаря ви за думата. Следващият оратор. Господин Келмел. Благодаря, господин председател. Нека аз на свой ред благодаря на докладчика и разбира се на господин заместник председателя и генералния секретар на парламента. Вече чухме немалко гледни точки. Ще обобщя позицията на групата на ЕКАРЕ, както и своята позиция. Трябва да сме напълно наясно с това, че обществеността ни наблюдава отблизо. това и трябва да излезем с пример за съкръщаването на разходите. Не бива бюджетът да се увеличава с повече от 2%. Ако приложим този подход, то това ще предизвика и много разгорещени дискусии. Обикновенно, когато човек разполага с достатъчно пари, ги харчи. Затова трябва да се въздържаме при увеличаването на размера на средствата ще трябва да поставим ударението върху киберсигурността. Тук сме изправени пред големи заплахи, които никой от нас, като не специалисти, не може да прецени. Но наистина възможните сценарии са ужасяващи. А що се отнася до физическата сигурност, то според мен е важно да се гарантира сигурността на входовете на сградите. Но подобни мерки биха били един вид плацебо. Не бива да инвестираме прекомерно в тази област тъй като ако действително искаме да повишим нивото на сигурност, то разходите за това ще са огромни. Освен това, парламентът трябва да остане отворен към гражданите. Въпросът, който обсъждаме най-оживено днес тук е въпросът за разходите за персонал и по-конкретно за асистенти. Мисля, че трябва да проявим смелост ще трябва да си наложим определени правила. Напълно неприемливо е според мен някои от нас да имат десетки сътрудници. Това не съответства на начина по който се възприемаме, не съответства на спецификата на работата на асистентите. Поставя се под въпрос и работата на парламента като цяло. Ще трябва да се наложат определени правила, под формата на долна граница, на долна граница за сумите, които следва да се изразходват за местни асистенти и акредитирани асистенти. При заплащането на местните асистенти ще трябва да се вземе предвид нивото на трудовото възнаграждение в съответната държава. Ако колега в дадена държава членка може да назначи 43 асистенти, то трябва да имаме предвид, че това не е възможно в други държави, като например в Германия. Ще трябва да направим така, че сумата като цяло да не се увеличава, но да има възможност за повече сътрудници. Monsieur Christophorou. Благодаря, господин Кристофаров. Πολύ ορθέ οι εισηγήσει των αγαπητών συναδέρφων. Να σε Изслушах много внимателно дискусията. Изслушах и заместник председателя, генералния секретар и техните обяснения. Да не забравяме факта, че бюджета на Европейския парламент е само няколко процента от общия бюджет на Европейския съюз. И мисля, че ние трябва да се грижим за средствата си в рамките на общия бюджет. Но да не забравяме, че става дума за много малка част от общия бюджет на Европейския съюз. нека да не размахваме думата популизъм толкова активно. Е, нека това не е първата дума, която ни идва на ум. Важното е парламентът да може да си върши работата. Ако парламента има нужда от 3%, и може би това е горната стойност в скалата, е, може би това няма това в крайна сметка ще доведе до економии, защото добрият парламентарен контрол а, води а, до добри резултати в дългосрочен план. А, ние трябва да приложим теста на ефективността. Ако си вършим зле работата, това ще има цена. Моята собствена страна е много добър пример за това. Ние сме под меморандум не защото е, увеличавахме разходите, защото не ги изразходвахме по ефективен начин. Така че е, нека вниманието ни не бъде съсредоточено само е, върху цифрите. Нека да имаме критерии, с които да мерим ефективността на своята дейност. Аз мисля, че не е въпросът за 2 или 3%. Важното е представата, която имат хората за нашата работа. Както каза генералния секретар, важно е хората да останат с представата, че ние изразходваме средствата си по отговорен и ефективен начин. Но да не забравяме, че става дума за малка част, в крайна сметка, от общия бюджет на Европейския съюз. Благодаря, господин. И сега последният оратор. Благодаря. Искам да повдигна въпроса за заплатите на асистентите. Чух различни гледни точки. И да не заб... ще се ползова на избирателните райони в Румъния. Избирателният район стои 23 милиота. на площ от 240 000 квадратни километра. Ние като депутати трябва да присъстваме в цялата страна. За тази цел имаме нужда от местни асистенти. Една от основната критика към депутатите е, че у дома ние сме невидими. Никой не ни чува, никой не знае, че ние работим и трябва да се повдигне въпросът дали трябва. Въпросът не е колко асистенти да имаме, а дали те си вършат работата. Колега от Германия казва, че не разбира как е възможно някой да има толкова много местни асистенти в своята страна. Мога да ви кажа, че парламентарните правила забранява на румънските депутати да плащат повече от 1000 евро брутна заплата. Има огромна дискриминация между нас, европейските депутати. Но в крайна сметка ние можем да наемем повече хора. Максималното, което можем да платим е 1000 евро брутна заплата. Аз лично съм против тази дискриминация. Освен това, говорим за нашите дейности като депутати. Мисля, че хората не поставят под съмнение сумите, които се харчат от Европейския парламент. Те поставят под съмнение а, полезността за гражданите от нашата дейност. Ние имаме нужда от политически служители тук в Брюксел или Страсбург, служители, които са добре образовани, добре подготвени имаме нужда от такива специалисти от дома. Да, съгласен съм, че трябва да сме длъжни да имаме един или двама асистенти тук, но не можем да бъдем задължени да имаме само двама асистенти сред гражданите, които представляваме. Да не забравим, че имаме различни избирателни райони. Не е лесно да стигнеш до толкова много е, избиратели на толкова голяма територия с е, малък брой асистенти. Благодаря. Е, ще дам думата на заместник председателите с Оли и Вилант и на генералния секретар и ще помоля е, докладчика Депре да обобщи. Най-напред аз ще направя няколко наблюдения. Повечето от коментарите говори, показват, че ние възприехме една неблагодарна и трудна задача. Ясно е, че бюджета е, дава нелицеприятна представа за действителността. Това, което ме поразява, че много важни решения бяха взети преди три години. Е, решения, според е, които разходите за служителите трябва да спадат с 1% всяка година Следователно, служителите трябваше да минат от, работ, от работен режим 37,5 37,5 на 40 часа седмично. И беше увеличена и възрастта за пенсиониране. Тежки реформи. Променят се и Как, виждаме, че служители се увеличават независимо от реформите. Очевидно, имаме проблем с правилника и Европейския парламент непрекъснато напомня, че някои държави членки е, са в, все още в дълг на структурни реформи и парламента трябва да бъде лаборатория на тези структурни реформи, без това да е в ущърп на е, резултатите от работата му. Второто ми наблюдение е по-скоро желанието ми за видимост в средносрочен план. Председателя на комисията по бюджет участва по право в административния съвет на Дома на Европа. Трябва да ви кажа, че предвидимостта не е нещо, което може да се потвърди със сигурност. Мисля, че ние трябва да имаме предвидимост поне за 5 години напред, що се отнася бюджена. Онези, които участват в административния съвет, не допускат хипотезата, че е възможно като че ли не, не приемат идеята за такса за вход, като за всеки музей. Мисля, че за следващите 5 години би трябвало да имаме предвидимост на инвестициите, защото ако днес приемем определено развитие в разходите, по-конкретно в текущите разходи, ние трябва да можем да измерим тяхното въздействие, когато възникнат новите разходи. Разбирам, че режима за пенсиониране не е, няма гарантирано финансиране. И в бъдеще ние ще трябва да предвидим допълнителни средства които ще се добавят към други текущи разходи. И аз е, от гледна точка на персонала бих искал да отправя пожелание за повече предвидимост в е, бюджета, който ще разгледа през следните години. Ето това са наблюденията, които исках да направя. Благодаря на всички, които участваха, по-конкретно докладчика, заместник председателите и генералния секретар. Ако желаят, ще им дам думата. Господин Сасоли, благодаря за, за този дебат. Благодаря за всички изказвания. В крайна сметка, те могат да бъдат обобщени в няколко конкретни основни въпроса. Е, е, ние от доста време работим за да дефинираме политическите линии. Всички вие е, сте експерти по бюджета. Тук в този бюджет има елементи, които са изключително важни, защото ни дават възможността да кажем, че Политиката не се вглежда в себе си. Политиката има, политиците имат нужда от средства, за да си вършат добре работата. Когато говорим за асистентите, знаем, знаем, че това е въпросът, ще бъде основна тема за политически клюки. Всъщност ние не говорим за увеличаване на заплатите на депутатите. Не говорим за това, че има нужда от подпомагане на депутатите, за да си вършат законодателната работа. Дискусията е от, отворена. Решението трябва да се вземе от депутатите. Знам, госпожо Гресле, че въпросът, както го задавате вие, е стои нерешено. Това е въпрос, който трябва да го обясним на гражданите. Не става дума за възнаграждение на парламентаристите. Става дума за дейности, за е, трудови договори. Ако не го изясним, това ще останем неразбрани. Колко ще бъде това увеличение? Е, и актуализацията на фонда за договори за парламентарна дейност е въпроса, който ще бъде решен от парламентаристите. Докладчикът обясни това много добре. Увеличението на бюджета. Не виждам господин Тарант, но не искам да има е, объркване. Докладчикът Депре обясни много добре, че ние искаме 2% увеличение на текущите разходи. Това е задължително. Това са заплатите. Това са пенсиите. Освен това, тази година имаме нужда и се надяваме, че тази дейност ще бъде свършена добре, защото след няколко години тази работа, тя не бива да се повтаря. Тоест имаме нужда от актуализиране на разходите за сигурност. Това е нещо, което трябва да се дейност, която се върши веднъж на 20 години, а не веднъж на 2 години. И нашите сгради са уязвими. ние във всичките ни а, сгради има изложеност на опасност. Както в сградите, така и в информационните мрежи. И за това са нужни инвестиции и средства. Тези две основни линии на бюджета трябва да бъдат разделени, както е направил докладчика. И трето наблюдение – ще ми позволите, тъй като вие сте експерти по въпроса. Един добър парламент не съкръщава разходите, рационализира дейностите. Това е добрата политика. Например, с колегата Виланд и други колеги трябваше да обсъдим някои въпроси, свързани с лошите навици на парламента. Ресторантите в парламента, столовете в парламента от 25 години се, са, се дават на една фирма. Тази политика добра ли е? Това е и в Брюксел, и Люксембург, и Страсбург. Не, в, ние проповядваме пазарен принцип, конкуренция и в край, да, да, да се осигурява качество, а не го правим в парламента. Тази година ние ще разделим а, тези услуги и ще ги обявим а, на с, конкурс. Те ще се разделят на пет лота. Знаете ли какво е да се въведе в договорите и в конкурса риска за едно предприятие, което не съществува, защото всичко е за сметка на парламента? Знаете ли какво е означава? да се включи а, рискът. Ми, това е економия от 1,6 милиона евро годишно. Ето това е добра политика. Това е което трябва да направим. И ако започнем да обясняваме, че възнаграждението е заплатата на парламентаристите, това не е вярно. А, нека не повтаряме това. Актуализацията е необходима, защото имаме 28 пазар на труда, защото договорите в Германия, Италия, Франция, България и Польша са различни. Разходите са различни и всички ние трябва да направим така, че тези 20 или 21 или 22 хиляди евро, това, са, това е едно и също за всички. Това е, е горе едно и също 765 депутати от 28 държави членки. Права сте, госпожо Гресле, когато зададахте въпроса за актуализацията. Но в крайна сметка политическите групи са тези, които ще вземат решение. Нужно е консенсус между политическите групи. Благодаря ви за тази дискусия. Merci, monsieur président Sassoli. Monsieur Вилан. Благодаря, господин Вилан. Аз си glaube, wir dürfen bei der ganzen... Благодаря. Мисля, че не бивам да създаваме впечатлението, че депутатите са против администрацията, администрацията против политическите групи, а политическите групи против депутатите. Когато в събота и неделя гледате футболни матчове, то ви става ясно какво означава да загуби или спечели целият отбор. Ние можем да загубим и спечелим само като отбор. Освен това трябва да вземем предвид, че и времената се променят. Някои неща, които сме правили в миналото, вече не са актуални и обратното. Реализираме економии при ползването на хартия, но същевременно има огромни количества текст, които трябва да бъдат преведени писменно. Ще трябва да помислим от какво можем да се освободим и от какво не можем да се лишим, като вземем предвид, че времената се променят. Както вече казах, можем да спечелим или загубим само като екип. Освен това, положението не е толкова тежко. В продължение на 4 години замразихме някои суми, като например надбавката за секретарят. Отчасти дори надминахме себе си при реализирането на економии. Не искам да обвинявам никого в популизъм, но нито един от колегите през изминалите години не е споделял с мен, че му е правен комплимент за това, че е изразходвал по-малко средства. Никой не е спечелил повече гласове сред избирателите, само защото е изразходвал по-малко средства. Може би и за това имиджът ни не е толкова добър. Именно защото в момента почти изчерпваме потенциала си ще трябва да направим така, че да отговорим на изискванията на Европа след договора от Лисабон. Най-вече по темата за политическите групи и администрация там ще трябва да има степенуване. Ще трябва също така да проведем и сериозни разисквания за депутатите и техните сътрудници. Тук ще трябва да се предприемат значими мерки. Но като цяло положението не е толкова тежко. Разходите за парламентарната система в Съединените щати са малко над 5 евро на глава от населението. Разходите за Европейския парламент на глава от населението са малко над 3 евро. Въпреки, че Имаме разходи за трите места на работа, за устен и писмен превод. Така се създават рамкови условия, върху които ние не можем да упражняваме въздействие, за разлика от американците. Областите, които споменах току-що, са две трети от бюджета ни. Ако ги нямаше тези разходи, то разходите за Европейския парламент на глава от населението ще да са малко над 2 евро, т.е. половината от разходите в Съединените щати. Трябва да имаме предвид това, когато водим тези разисквания. Благодаря, господин е, заместник председател, господин генерален секретар. В нашия график е, сме предвидили една предварителна среща по процедурата по помиряване между нашата комисия и бюджет на 24 март. Предвиждаме да е тази дата, но тя още не е потвърдена, ми казват. Ако бихте могли да ни уведомите достатъчно скоро за окончателната дата, ще ви бъдем благодарни. Е, Окончателният срок за подаване на измененията е 19 март. Господин Веле, благодаря, господин председател. Бяха изказани редица различни гледни точки, но ако се опитаме да ги обобщим, то можем да кажем, че няма толкова големи разминавания. Има няколко по-сложни въпроса, които трябва да бъдат решени, но като цяло имаме повод за оптимизъм. Като имаме предвид, че няма толкова време, ще се спра само върху конкретните въпроси. Господин Манка се спря на въпроса за инфлацията. От какъв инфлационен процент следва да изхождаме? в областта на фиксираните ни разходи, т.е. на неизбежните разходи, покачването на цените е в размер от 2,2%. Имам предвид трудовите възнаграждения, обезщетенията за депутатите, определени договори в Брюксел и Люксембург, по които има разходи. Това е процентът на повишение на цените, който трябва да имаме предвид при бюджетната прогноза. Госпожа Гресле попита къде може да получи точни данни за щатното разписание. Можете да се консултирате с органиграмата, която е приложена към бюджета. Господин Фернандес ни приветства с изготвеното предложение. Благодаря му за това. Той освен това с право заяви, че най-скъпото законодателство е лошото законодателство. Ако парламентът не си вършеше добре законодателната дейност, от то това биха проистекли най-високите разходи. В момента не се справяме много добре с упражняването на контрол върху законодателството. Мисля, че заедно с докладчика трябва да направим няколко предложения в тази област. Господин Сарвама говори за мерките за сигурност, които подкрепя. Заяви също, че трябва да обсъдим и въпроса с местните асистенти. Господин Вали заяви, че трябва да се предвидят съответните разпоредби в статута на членовете на парламента. Това бе и решението, което взехме по време на миналия мандат. Седмичното работно време бе увеличено от 37 на 42 часа. Предвижда се и поетапно повишаване на пенсионната възраст на 66 години. Има и още една мярка, от която ще проистекат много значими последици. В категория АД 12 приключва кариерното развитие. Ако освен ако някой не поеме допълнителни отговорности, например като ръководител на отдел. Съгласно действащата до момента система имаше възможности за повишаване в длъжност до категория АД-13 и АД-14. Това са категории, които водят до много високи разходи. Към момента премахването на тези категории ще е с ограничен ефект, но с течение на годините ефектът от тази мярка ще е значим, например по отношение на размера на пенсиите. От нея ще проистече значително съкръщаване на разходите, ако тя се прилага последователно. До момента никой не е получил статут на консултант. Този статут дава възможност за преход от категория АД-12 към АД-13 и АД-14. До момента сме прилагали тази мярка много последователно. Ако продължим да я прилагаме така и в бъдеще, то от това ще проистече спирачка за разходите. Това е единствената мярка в статута за членовете на парламента, която ще има и много значими последици с течение на времето. Господин Тарант спомена въпроса за парламентариума. Вече много подробно обсъдихме този въпрос. Бе поставен въпросът за това какви са ползите от този проект. До момента няма съмнение в това, че проектът се увенча с успех. 350 хиляди са посетителите на парламентариума годишно. С това той се нарежда сред най-големите атракции тук в Брюксел би било добре проектът да се възпроизведе в отделни държави членки. Още повече като се има предвид, че става дума за еднократна инвестиция. Трябва да се подберат възможно най-добрите места. Мисля, че Унтерденлинден в Берлин е едно такова място. Господин Кьолмел заяви, че трябва да се ориентираме спрямо стоеността 2%, що се отнася до увеличението на бюджета. По въпроса за асистентите бе предложена долна граница, в това число и за кредитираните асистенти тук в Брюксел. Този въпрос трябва да бъде обсъден от бюрото. Господин Кристофоро заяви, че е много важно да разхождаме разумно средствата, с които разполагаме не само що се отнася до конкретните цели, за които ги изразходваме, но и що се отнася до процедурите. Европейската сметна палата в последния си доклад не изказва резерви в това отношение. Тоест, аудиторите ни дават положителна оценка. Господин Негреско се спря върху специфичната ситуация в Румъния заявихте, че настоящите разпоредби за горната граница за размера на възнаграждението на местните асистенти е прекалено стриктно разписана. Обсъдихме този въпрос в бюрото. Горната граница за възнаграждението в момента е 1000 евро. Като се имат предвид квалификациите, които са необходими, мисля, че тази граница е прекалено ниска. Въпросът ще трябва да бъде дообсъден и в бъдеще ще трябва да действат по-гъвкави правила. Господин Артюи се спря върху редица въпроси, например за служителите от категория АД-12. Вече споменах този въпрос приложената мярка ще може да доведе до значително съкръщаване на разходите, като се има предвид, че в бъдеще все повече служители ще бъдат засегнати от нея. Думът на европейската история стриктно се придържаме към разпоредбите за разходите. Годишният бюджет бе договорен заедно с Комисията по бюджети през 2011 и 2012 година. Придържаме се към тази договореност. Става дума не за допълнителни разходи, тъй като всички щатни бройки в Дома на европейската история са преразпределени. С други думи не бяха разкрити допълнителни щатни бройки. Просто преразпределихме вече съществуващи щатни бройки. От това не проистекоха допълнителни годишни разходи. А що се отнася до дългосрочната предвидимост на разходите, много е важно да се отчете въпросът за сградите. Бюрото ще обсъди средносрочната стратегия за сградния фонд. Създадена е съответната работна група, която излезе с предложение. Така ще можем да ви дадем и по-конкретна информация за прогнозните разходи за следващите години. По въпроса за пенсиите, тук в известен стриктен смисъл са съкратени разходите. Продължава да е на дневен ред въпросът за досегашния доброволен фонд пенсионно осигуряване. Това е въпрос, който трябва да бъде уреден, когато се обсъжда бюджета. А за срещата по помирителната процедура, предварителната среща? Договорихме с докладчика да се видим тази сряда. На срещата ще участва и господин заместник председателя. Тогава и ще можем да кажем кога ще се състои заседанието. Сега давам думата на нашия докладчик да е, ни обобщи заключенията от това изслушване. Много богато, много осведомяващо. Благодаря. Съвсем накратко, господин председател, защото господин е, главния секретар в края на кращата отговори на голяма част от зададените въпроси от е, членовете на нашата комисия. И аз мога да извадя три основни извода от нашия дебат. Първо, според мен не следва да се противопоставяме в дебата, който ще имаме в Комисията по бюджета и бюрото. Не трябва да противопоставяме е, тези, които са за това парламента да получи средства, за да изпълнява задълженията си по е, Лисабонския договор – и тези, които смятат, че трябва да се придържаме към економии. Защото ние в край на кращата и всички сме за това да си изпълняваме задълженията. Второ, голяма част от предложенията с известни разлики в акцента, се свеждат до това, че преди да започнем преговорите, аз настоявам да сме наясно от каква база стартираме, включително и датата. Имаме нужда да знаем и аз трябва да знам какви са основните приоритети и дали тези приоритети, които аз предлагам и съответните цифри, ще бъдат подкрепени. Нека да обясна. Ние сме формулирали цели и приоритети. И никъде не говорим за економии. Нищо не предлагам като намаляване на разходи. А, сега, тук като за приоритет говорим за увеличаване на бюджет. Във всички случаи ще трябва да има мерки за економии. А, и ако вие потвърдите предложението, което аз правя, а именно разходи е, увеличение 1,9%, е, като господин е, генералния секретар ни говори за 2 до 3%, но се получава една разлика от 21 милиона, чисто аритметика. И тогава тези средства ще се съдържат ли в бюджета? Сега тук се говори за сигурност, за киберсигурност и така нататък. Тоест, дори да махнем тези суми, остават едни 15 милиона. Ако се придържаме към цифрите, които аз предлагам, 15 милиона економии. И е, мога да ви кажа и напълно спокойно, колкото търсиме, колкото и да търсиме увеличение, колкото повече увеличаваме е, е, раздела на секретарията, това всъщност ще се добави към необходимите суми, които трябва да бъдат економ... спестени. Така че е, трябва да сме наясно с с е, този основен момент. И това е, е ключовия момент е, от въпроса е, колко ще се увеличат разходите. Ако останем 1,9%, колкото повече увеличавате за секретарията, толкова повече ще трябва да намаляваме ден. Няма, няма как да правим чудеса. Та това трябва да сте наясно. Делегацията на Европейския парламент трябва да е наясно с това преди да отиде на преговори с бюрото. Аз е, ще предложа економии, които са абсолютно необходими, за да останем в тази разлика. Обаче, колкото повече се увеличава частта на секретарията, толкова повече ние ще трябва да намаляваме. Чисто така обикновена аритметика. И от тези 21 милиона ще извадя тези 7 милиона, които предлагам за извънредния бюджет, но тъй или иначе остават 15 милиона за економии. И това ще бъде е, обекта на нашите преговори. Всеки трябва да си поеме отговорността в това отношение. Нямам съмнение, че ще постигнем е, споразумение, но нека да бъдем напълно наясно с условията защото те трябва да бъдат, е, както се говори в международната търговия, да бъдат, е, е, да има равнопоставеност на обмена. Председателят, благодаря. Много подробно обсъдихме проекто бюджета за 2016. Ще се върнем върху мандата по време на срещата на координаторите, която ще се състои непосредствено след нашето заседание. И е, датата за предварителните среща по помирителната процедура е необходимо да знаем максимално скоро, защото така е, индикативно сега предвиждаме в нашата комисия 16 април да е срока. След това ще има заседание за одобряване на проекто предварителните оценки и 27, 28, това ще е 26, 27, 28 окончателно е, гласуване в Комисията по бюджети и в пленарна зала края на април. Така че графикът е много, много, много сгъстен. И е, след като ние трябва да се произнесем на 16 април, би ни се искало срещата по предварителната процедура по помиряване да може да се организира възможно най-скоро, за да можем да започнем да сближаваме становищата си. Благодаря на нашите гости, благодаря за тяхното присъствие тук, благодаря за изявленията, които те така споделиха с нас, за да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 Bien, nous allons aborder maintenant le projet de... Сега започваме с проекто коригиращия бюджет за 2015, свързан с преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Госпожа Тома и им, има думата госпожа Гвардия Забал. Благодаря. Ние доста сме изостанали с времето, затова само един-два коментара. Ам... Има изменения а, по текста. Тук става дума за изпълнение на много програми по фондовете за сближаване. Няколко параграфа има, където казваме, че ние сме съгласни сумите, които не са разходени да бъдат прехвърлени за 2015, за да можем да ги използваме максимално ефективно. И също така да изпратим посланието, че сме обезпокоени от забавянето на плащанията и е, как ще се отрази това забавяне на бюджета за 2015 и по-нататък. Благодаря, госпожо е, главен докладчик. Някой има ли, иска ли думата? Персон? Си? Мюресан? Заповядайте, господин Мюресан. Съвсем накратко от името на нашата политическа група. Аз също приветствам решението на комисията за прехвърляне на сумите е, по многогодишната финансова рамка. Това е и задължение. Споделям безпокойството на докладчика за това как ще се отразят тези трансфери дългосрочно върху плащанията и имам още едно безпокойство, свързано с е, риска за поетите задължения, защото оперативните програми се приемат твърде късно от страните членки и съответно е, задълженията за 2015 почти са се отвоили. За това има рискове и комисията трябва да бъде гъвкава, е, когато се справя с тези проблеми, за да може да не се допусне забавяне на е, сумите за ангажименти. Благодаря, господин Албрихт. Благодаря. Нека да кажа, че имаме две паралелни процедури. Това е много важно да се каже. Една е, е промяната на бюджета за 2015 и тук е отразено съответно в текста при разглеждане на международната е, финансова рамка но формално тук става дума за два различни процеса. Те, разбира се, са взаимно допълващи се. И защо? Защото става дума за многогодишната финансова рамка. Там има възможност да се прехвърлят е, поети ангажименти, ако не са готови програмите, подготвителни, операционните програми има три е, оперативни програми, които са готови и има други, които не са и трябва да се прехвърлят сумите за 2015. И ако не го направим, проблем е, ще бъде не само за бюджет 2015, ще бъде проблем за всички оперативни програми. Защото въпросът е кога те започват. И последиците от е, промените в МР ще се отразят в бюджета не само за 2015, но и за 16 и за 17, в зависимост от различните фондове. Тоест, ние сега се опитваме да работим по проекто коригиращия бюджет, но имаме за цел в края на крещата да улесним изпълнението на политиките в целия период – не, никого не можем да обвиним, просто нашата работа е да улесняваме процеса. Euh, Благодаря. Много така, особено е положението и изключително. Ние всички искаме да окоръжаваме инвестициите, защото те допринасят за растеж и многогодишната финансова рамка, която гласувахме на края на 2013 година, малко, с малко закъснение, всъщност след това ни бяха необходими почти 18 месеца да дефинираме правилата, което показва колко бавно се движи е, Европейския съюз в това отношение. И сега искаме това, което не е използвано от 2014, да бъде прехвърлено в 2015, защото действително там сумите реално се отвояват. И ако искаме да стимулираме инвестициите, предвиденото в многогодишната финансова рамка е със съответните суми, които са поети като ангажименти. Има ли коментари? Е, не. Значи на 27 марта е крайния срок за подаване на изменения. На 16 април ще гласуваме в нашата комисия и в пленарна зала на 29 април. Там ще се гласува коригиращ бюджет номер 2 за 2015. И сега стигам до мобилизиране на фонда за приспособяване към глобализацията. Делото е ЖФ, Франция. Господин Донано е докладчик. Става дума за мобилизиране на фонда за глобализация за предприятието Морит Декру. 2395 работници са освободени от работа. Общо 4900 е бил персонала. Това е втора по големина фирма след Геодис във Франция използва над 400 транспортни средства на ден. Много е намалял оборота и с 13%. Във Франция над 21% всъщност процента е спада. В така, ситуацията в Европа провокира падане на цените а разходите за бензин и всичко друго си остават и всъщност фирмата не е могла да се справи и е декларирала несъстоятелност на 6 май 2014 са затворени съответните предприятия. По над 50, около 50 работници са могли да бъдат е, ангажирани отново, но от 2100 е, работници над 2000 са предпочели да търсят съфинансиране. Euh, и не е било възможно всъщност фирмата да е, осигури това съфинансиране. Някой иска ли да се изкаже по въпроса? Не. Благодаря господин Делано за представенето. Срока за изменение е 23 март. В комисията по бюджети ще гласуваме на 1 април, надали 31 март, по-скоро 1 април и на 15 април на мини пленарните сесии ще е, се произнесем посредством нашия вод в пленарна зала. По Европейския социален фонд имаме проект за промяна на условията за финансиране по инициативата за младежка заето. Знаете, че тя беше лансирана в края на 2013 година, но тя беше предмета на а, определен регламент. Предварителното финансиране е се ограничено на 1% и се в крайна сметка се увеличи на 1,5% за държави членки, които получават финансово подпомагане. Отправено е предложение предварителното финансиране да достигне 30%, което е значително при условие, че съответните държави членки ще осигурят 50% от финансирането през първите 12 месеца. Това са задължителни условия, за да потикнем държавите членки да ускорят процеса. Може би смятате, че сме могли да внесем доклад възоснова на член 53 и ми беше поверена тази отговорност. За да функционира тази разпоредба в съответните страни е необходимо да се извършат нужните структурни реформи. Аз мятам, че ние трябва да насърчаваме мобилността. Ако в една държава членка има висока безработица и средствата са запазени за географски район, в който младежката безработица е особено висока, като предвиденият прак е 25%. Ако в този район има дефицит от работни места, мисля, че трябва да бъдат насърчени младежите да се насочат към райони, в които има повече свободни работни места. И използвам тази възможност да ви кажа, че бих искал да осъществим пилотен проект по стажуването в Европа. Европа е пости, натрупала добър опит в областта на, в тази област с Еразъм, но стажантите, които участват в мобилността, всъщност стажуват в продължение на няколко седмици, което е твърде малко. По-скоро трябва да ги насърчим това да бъде за по-дълго една година. Страните, които, в които конкурентоспособността е по-висока, могат да намалят младежката безработица и страните, които практикуват стажовете, са тези, които предлагат на младите условия за достъп до работни места. Тези условия са много по-добри в сравнение с онези, които имат скромни резултати в областта на стажуването. Това е което исках да ви кажа по повод на моя доклад. Иска ли някой да се изкаже по тази тема? Не виждам желаящи. Искам да уточня, че измененията трябва да бъдат внесени не по-късно от 17 март. На 24 март ние ще гласуваме на... Не, на 1 април ще гласуваме, на 6 април комисията по заетост, която е водещата комисия, ще гласува. Госпожа Ли Нириада е подготвила доклад по собствена инициатива по възможностите за зелен растеж за МСП. Докладчицата отсъства. Групата на Обединената левица трябваше да намери заместник на госпожа Лия Нириада. Има ли заместник? При всички случаи докладчика поиска дебата да остане отворен, така че малките и средни предприятия не, извинявайте, каза председателя. Така че всички, които имат становище, да го изразят. Запознали сте с нейния доклад. Иска ли някой да се е, изкаже? Не виждам желаещи. Искам да уточня, че измененията трябва да бъдат внесени не по-късно от 19 март. Гласуване в Комисията по бюджет на 1 април. Господин Торвалс, е, благодаря, господин председател. Ние смятаме, че някои от формулировките в доклада са, меко казано, е, страни. Свързахме се с е, кабинета и днес с молба част от е, формулировките да бъдат по-малко обвързващи и да бъдат повече по същество. Докладчик, председателят не говори на микрофон. Гласуването в комисията по бюджета ще бъде на 1 април и комисията ИТР, която е водеща комисия, ще гласува на 14 април. Господин Дуна, но вие сте подготвили доклада за инвестиране в работни места и растеж, насърчаване на економическото, социално и териториално сближаване в Съюза. Заповядайте. Исках да представя този доклад, е, защото констатирах е, значението на структурните фондове и бих искал да поставя акцента върху ролята на структурните фондове в, е, политиката за економически, социално и териториално сближаване. Тези фондове са много важни в областта на заетостта ако не съществуваха тези фондове, е, спадът в е, БНП щеше да бъде много по-катастрофален и безработицата ще да е много по-висока. Винаги има разлика между поетите задължения и изпълнението, така че трябва да продължим тази политика. Политиката на сближаването е, продължава в съответствие с нова политика и тя насърчава сега научната дейност, научните изследвания, нисковъглеродната економика, мерките насочени към намаляване на безработицата, също така и насърчаване на МСП. Всички ние знаем, че МСП играят изключително важна роля. Вярно е, че новата политика на сближаване се основава на необходимостта от интелигентна и устойчива стратегия. И местните органи на властта в Франция обърнаха сериозно внимание на това, кои насоки са най-важни за конкретния район. Мисля, че насоките на договорите всъщност са насочени към намаляване на различията между страните и регионите и подкрепата за най-слабо развитите региони е особено значение. Мисля, че имаме нужда и от понятие региони в преход. Това са региони, които имат нужда от помощ. Следва да констатираме също така, че приоритетите на тези фондове трябва да, бъде, да се подпомагат инвеститорите. Има една много интересна стратегия, която е за подпомагане на е, инвестициите в приоритетните области и да се измери успеха на политиката. Мисля, че е много важно да се измерва въздействието на политиката е, и особено в тези градове, които имат е, особена нужда от е, подпомагане. Има 28 споразумения за партньорство Водят се преговори по други. Тенденциите са удовлетворителни и бюджета е на нивото на очакванията. Аз смятам, че трябва да се ориентираме към следните линии. Инвестиционния план на господин Юнкер се основава на принципа на допълнителност. Вторият аспект на моят доклад е, както знаем, Основният въпрос за неплатените разходи е в ущърп на кохезионната политика и искаме комисията и съвета да спазват поетите ангажименти. И в анализа на позитивните аспекти на фондовете и тяхната архитектура трябва да приветстваме концентрацията на средства в ограничен брой приоритети. Да не забравяме също така, че има местна специфика, има планински райони, мерски райони, морски райони. Очевидно, трябва да се осигури минимална гъвкавост на регионите, за да могат те да управляват най-добре начина по който се изразходва средствата по структурните фондове. Освен това, държ... макроекономическата обвързаност е неприемлив, са неприемливо условие. Необходимо е днес да кажем, че макроекономическата обвързаност в структурните фондове трябва да се преразгледа. Ние Благодаря за вниманието и съм на ваше разположение. Благодаря за този доклад. Има ли наблюдения? Господин Фернандеш. Оперативните програми трябва да започнат да се изпълняват максимално бързо. Надяваме се, че кредитите, че това, което предлагаме за бюджетните кредити за поети задължения и плащания ще се спази всички трябва да разберат, е, че политиката на сближаването е, дава своя принос не само за инфраструктурата, но и за фирмите, за интелигентния растеж и за устойчив растеж. Социалното и териториалното сближаване вървят е, ръка за ръка. И те са свързани с работните места и конкурентно способността. Благодаря. Благодаря, господин председател. От името на моята политическа група благодаря на докладчика за изготвеното становище, което според нас ни отвежда в правилната посока и е добра основа за по-нататъчните разисквания. Напълно сме съгласни с това, че кохезионната политика играе голяма роля, особено във времена на криза. Същото въжи и за публичните инвестиции. Споделяме също така и мнението на докладчика за макроекономическите условия. За групата на зелените биха били важни още някои моменти, които трябва да бъдат отчетени в текста. Първо, принципът на партньорство в рамките на кохезионната политика, т.е. участието на местните и регионални действащи лица, както и на гражданското общество при планирането и изпълнението на отделните действия. Това е единствен по рода си подход в рамките на структурните фондове. Смятам, че трябва да се възползваме от него, особено особено сега, когато обсъждаме фонда за инвестиции. Според нас също така в текста трябва да се упоменат екологосъобразната економика и екологосъобразните работни места. Знаем, че в рамките на инвестиционните фондове би трябвало да има известен дял за тези две области като се вземат предвид и докладите на Европейската сметна палата. В текста трябва да се упомене необходимостта от повече прозрачност, от по-активна борба срещу корупцията и от изграждането на капацитет. Това са моментите, които искаме да добавим, но като цяло докладът е добър. Благодаря, господин Мажи. Благодаря, господин председател. От името на нашата група искам да, оцен... да изкажа високата оценка за качеството на работата на нашия колега и ще се огранича само до няколко коментара. През миналия мандат заедно договорихме правилата за работа на кохезионните фондове, които до сега остават в сила до 2020. Аз лично присъствах на преговорите и ние излязохме с много силна позиция за условията, е, свързани с макроекономиката. И е, вече са взети съответните решения и ние следва да работим вече е, по това какво което ще се случва след 2020. Шестия доклад за кохезионната политика ни показва, че целите на сближаването изостават в постигането си, особено след кризата от 2008. И в такъв смисъл следва да продължаваме да търсим така смекчаване на последиците и в края на кращата това е единствената политика на солидарност и ние трябва да се противопоставяме на всички, които твърдят, че средствата не се използват както трябва. В края на кращата сближаването означава да се търси и постигане на целите за растеж с съответните инвестиции, които са изключително важни за някои региони. Та, нищо не е, е записано на камък. Е, до 2016-17, ако не реагираме, ще се окажем отново с огромни неизплатени суми и в края на програмния период ще се изправим пред едно положение, което рискува да стане неуправляемо. С това ще приключа, защото вече много закъсняваме. Председателят, благодаря. Не виждам други е, желаящи да се изкажат. Е, благодаря. Е, докладчикът, заповядайте. Да, всичко е ясно. Ще очакваме измененията. Оратор говори извън микрофон. Господин Депре, съвсем накратко доклада всъщност е от нашия колега Герен, който се извинява, че не може да присъства. Не ни представлява никакъв проблем това становище. То е, има отношение към компетенциите на Комисията по бюджети. Не, не се търси нищо извън тях. И искам да упомена три момента. Примерно, искане е, при преразглеждането на многодишната финансова рамка да се отчете необходимостта от увеличаване е, в структурни измерения на хуманитарната помощ. Това не може да бъде проблем според нас и е, що се отнася до бюджета, да се реагира без забавяне на необходимостта от хуманитарна помощ, като се спазва баланс между ангажиментите и изплатените суми. Като е, помощите за развитие остават основен инструмент на Европейския съюз е, да се ангажира и съответно трябва да се спазва ангажирането от 0,7% за целите на развитието. Това е, мисля, че всички политически групи ще могат да застанат зад този доклад. Персон. Je remercie Monsieur Depré d'avoir supplé. Благодаря, господин Депре. Не виждам, че заместихте нашия колега. Не виждам желания за изказване. Действително има страни, които се намират в големи бюджетни затруднения, но трябва да се спазват ангажиментите, които ще допринесат и за успокояване или намаляване на миграционните потоци. С това приключихме. Сега нека да пристъпим към гласуването за трансферите се гласува поименно. Първо за фонда за приспособяване към глобализацията. Господин Христо, случая с Гърция, готови ли сте да гласувате? Седми параграф. Компромиса. Кой е за? Моля да ги ръце. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 8а. Параграф 2 за. Докладчиката е за. Кой е за? Против. Благодаря. Въздържали се. Приема се. Параграф 8б. Изменение 3. Докладчиката е за. Кой е за, против, въздържали се, одобрено е изменението. 9а. Изменение 4. Докладчиката е за. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се? Одобрено. 9Б. Пето изменение. За. Против въздържали се, приема се. 9C, шесто изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф Изменение 7, покрито от компромис А, е, значи 9 е, е, изменение 8, кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. 9F, изменение 9. За. Няма никой против. Мисля, че всички гласуваха за. Няма въздържали се. И като цяло текста с измененията. Моля, гласувайте електронно. Заповядайте. Гласувахте ли? Закривам гласуването. 29 гласа за, 3 против. И сега минаваме към пак фонда за приспособяване към глобализацията. Докладчикът господин Кристофор. Първо изменение. Докладчиката е за кое за? против, въздържали се, одобрява се. Седми параграф, компромис 1, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се компромиса, параграф 8а, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 8б Изменение 3. Докладчиката за кой е за, кой е против, въздържали се няма. 9А. Изменение 4. Докладчиката за кой е за, кой е против, въздържали се. 10А се покрива от компромиса. 10Б, изменение 6, докладчиката е за, кой е за? Благодаря, против, благодаря, въздържали се, приема се. Параграф 10, изменение 7, докладчиката е за, кой е за? Благодаря, против, въздържали се. Десети, осмо изменение за, против, въздържали се, няма. По целия текст с измененията. По именно гласуване, заповядайте. Край на гласуване. 30 гласа за, 3 против. И доклада Лохтан за техник. Да, какво искате, господин Данано? 30 и 3 гласа, аз 30 гласа, моята система не работеше. Луфтханса, господин Негреско е докладчик. Първи е, докладчик, второ изменение за. Против. Нека да проверим с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 на 16 приема се. Имаше известна несигурност. Трето изменение, първи параграф, докладчиката против е за. Против. Мисля, че се приема. А, не питах въздържали се, но е, е одобрено. Изменение 4, докладчиката за. за. Против. Контрол. Искате да проверим ли? Трето изменение. Трето беше гласувано. Едно, първо с поименно гласуване, трето с дигане на ръце и там като че ли имаше мнозинство. Не. Изменение номер едно е чак накрая. Погледнете, изменение едно е накрая. Само, че в нашия списък на гласуване ние започваме с изменение пър едно и така следвахме и сме гласували. Трябва да не извините. А за второ изменение гласуваме за. Ами гласувахме вече. Слава Богу, то беше прието. Добре. Сега изменение 3. Вие мислехте, че гласувате за две ли? Е, изменение 3 бе гласувано. Сега е изменение 4 гласувахме. Сега почваме изменение 5. Докладчиката е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 6 параграф 6 изменение. Докладчиката за. Кой е за? Против? Въздържали се? Гласува се за. Седмо изменение. Докладчиката за. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма. Изменение 8. Докладчиката за. Кой е за? Против? Няма. Въздържали се? Няма също. Приема се. Изменение 9, параграф 8. Докладчиката за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 8б, изменение 10, докладчиката за. За. Против. Въздържали се няма. Приема се. 8c, 11 изменение, докладчиката за. За. Против. Не виждам. Въздържали се също. Приема се. 9а, изменение 12, докладчиката за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се 10, изменение 13, Докладчиката е за, кой е за? Против. Да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 10А, изменение 14, докладчиката за. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега съображение от преамбюла Д. Изменение първо. Докладчиката против. Кой е за? Нека да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменението се отхвърля 17 гласа против, 15 за. И сега гласуваме за текста с измененията. Не искам да ви прекъсвам, но искам да ви помоля да гласуваме отново трето изменение, защото не съм сигурна какво се случи там. Там се объркахме. Изменение трето. Трето беше прието, мисля. Il a été approuvé. Трето е прието. Одобрено е. Сега гласуваме по целия текст по именно гласуване. Nous votons sur l'ensemble du texte. Le scrutin est ouvert. Моля, гласувайте електронно по целия текст. Приключваме. Приключихте ли с гласуването? Не сте готови още? Край на гласуването. 20 гласа, 28 гласа за, 5 против. Приема се текст. Госпожа Гвардия Забал Имаме три е, доклада по проекто бюджетите. Гласуваме именно, Ако искате, можем да гласуваме анблок по трите трансфера. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Сега вече гласувахте ли всички? Край на гласуването. Трансферите се одобряват с 30 гласа за, 3 против. А, няма други искания по другите раздели, по политиката за сградите също, т.е. ние изчерпахме дневния ред. А ако имате нещо по точка разни, не, закривам заседанието и моля координаторите да останат в залата защото сега ще имаме заседание с тях. Bon.